в 12 часа. И на следващо място, всъщност следващия дебат е по, догу... по доклада на госпожа Деланге за кризата в изхранването. Госпожа Деланге има думата. Terwijl de meeste collega's overduidelijk aan de avond. Благодаря, господин председател. Повечето колеги, може би вече е, вечерят, е, но въпреки това искам да кажа няколко думи за измамата с храните. Утре предстои гласуване. Благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Благодарение на него успяхме да се справим с този доклад и да го приемем в Комисията по околната среда. След поредицата от скандали, свързани с измами с храните, това е първият доклад на тази тема. Първият проблем е недостигът на данни, за да се установи какъв е размерът на проблема. Изхождаме от данни от научните среди, данни от Европол и от производителите. Знаем кои продукти са засегнати месо, зехтин, мляко, но дори и при храни като кафе и чай има измами. Става въпрос за печалби, измами е, в размер на милиарди. Знаем, че има редица престъпни организации, които стоят за това, но справянето с е, този проблем е от първостепенно значение за нас. Е, за разлика от САЩ, в Европа няма единна дефиниция на понятието измами с храни. И ние предлагаме един пръв вариант за това един от начините е да се обърнем към проблема и да предприемем конкретни мерки. В продължение на години това не беше направено. Основната ни цел е опазването на здравето на европейските граждани, но също така и предотвратяването на а, генерирането на печалби чрез измами. Тези измами с храни подкопават доверието на потребителите в храните и в безопасността на хранителната верига. Голяма част от европейските потребители твърдят, че не вярват на обозначението в етикетите на храните. Колкото по-голяма печалба може да се очаква, толкова по-голяма е вероятността от измами. Ще се спра на скандала с конското месо. Имаше четири предприятия, които участваха в този скандал. Три предприятия бяха извън територията на Ирландия. В Ирландия можеше да бъде подведено под отговорност само едно единствено предприятие. Максималната а, санкция възлизаше на 30 000 евро, но само с преетикетирането на един контейнер с конско месо се печелят 50 хиляди. Виждате колко са несъразмерни санкциите. Смятам, че те трябва да са в такъв размер, че да имат възпиращо действие. Контролът също така трябва да бъде по-интелигентен. Тук не става въпрос за повече контрол и за влагане на повече средства. В редица държави и членки се провеждат такива контроли, но инспекциите трябва да бъдат по-малко предвидими. В Дания и Италия има добри практики. Имаме нужда от по-добро сътрудничество трансгранично в рамките на Европол. 28-те национални системи за инспекции трябва да бъдат по-добре хармонизирани, за да предоставят сигурност на цялата територия на Европа. Те трябва да обхващат и цялата продоволствена верига от доставчиците по различните звена до магазините и крайните потребители. Тази система съществува, но не винаги се прилага добре на практика. В доклада се спираме на проблема с месото всички мерки, свързани с предотвратяването на епидемии, не са пряко свързани с продоволствената сигурност и предотвратяване на измамите. Смятам, че потребителите трябва да имат повече информация и да мислят повече за това какво консумират. Трябва да има също така и последващи анализи на продуктите за да имаме повече данни. Радвам се на предстоящия дебат с моите колеги утре. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Сайер. Господин председателю, въпреки че тази резолюция беше предизвикана от скандала с конското месо, Беше важно да се разгледат и структурните въпроси, свързани е, с е, проблемите в хранителната верига. Хора се разболяват е, не често от храна, но се подкопава доверието в етикетирането и хранителната верига. Твърди се, че хранителните продукти се произвеждат в санитарни условия. Има различни твърдения, които се включват в етикетите. Но това не води до подобряване доверието на потребителите. Следва да се обърне особено внимание на измамите и в това отношение докладът може да допринесе повече. Благодаря. Подкрепям доклада за кризата в прехраната и измамите в хранителната верига и подчертаването на факта, че доверието на потребителите е унищожено, особено след скандала с конското месо. Ние подкрепяме този доклад за борба срещу измамите в хранителните вериги защото ние сме изправени пред големи пропуски в прилагането на законодателството. В Харватия сме засилили мерките за контрол върху вноса на месо, но а, доверието на хърватските потребители а, може да бъде накърнено, тъй като внасяме от целия Европейски съюз рибните продукти са изложени на голям риск от измами. Има огромна подкрепа в Харватия за по-строги мерки за контрол и за засилване на усилията в борбата срещу измамите в тази, този отрасъл. Госпожа Томашич има думата. Проблем, с който се Измамите в хранителната област изискват засилени мерки, защото това засяга доверието във вътрешния пазар и застрашава здравето на гражданите. Някои хора поради нисък доход и невъзможност да се позволят да, да плащат високи цени, също води до задълбочаване на проблема в веригата на доставките. Тези, които произвеждат безопасни и висококачествени храни, често не са конкурентоспособни, тъй като става дума за древни производители, за фамилни ферми и тяхното присъствие на пазара е от особена важност за нас и за възстановяване на доверието на потребителите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Темата е изключително важна, тъй като прекомерно много скандали избухнаха. В собствената ми страна имахме скандала с конското месо и искам да кажа няколко думи. В Ирландия бе открито първо това месо и всъщност бдителността на властите спомогна то да бъде открито и след това бяха предприяти необходимите мерки и от 28-те държави членки в Европейския съюз. Надяваме се, че това са гаранции, че в бъдеще няма да се случи нещо подобно, но можем да извлечем полки. Бяха, бяха споменати наказанията те трябва да бъдат отвоени, отроени, дори учеторени за да може да се забележи едно чувствително ограничаване на измамите. От тук проистича и проблема с етикетирането. В моята страна имаме такива изисквания за етикетиране на продукти от различни животински видове. Благодаря. Сега ще напусна председателското място. Е, само да ви кажа, преди 5 години отказах сотота, Тези всичките неща са просто теоретичен характер за мен. Госпожа Сенелова има думата. Благодаря, господин председател. Преди тази криза, свързана с конското месо и е, мащабите, които предоби тя, вероятно ще достигнем някакво решение от нормативен характер. Възниква наистина въпроса за е, невярната информация, правката на етикети в хранително-вкусовата промишленост и а, е, трябва да се предвидят наказания. Да не говорим за проблема за качеството на продуктите, които се разпространяват на пазара в Европейския съюз. Опаковката е едно, качеството е съвсем друг и сериозен проблем. И постъпват многобройни оплаквания от потребители от един и същ характер. Те просто на, на вълни прииждат и ние най-сетне трябва да се вслушаме в тях. Разбира се, качеството се подава и на субективизъм, и е, трябва да признаем, че за съжаление едва след като доверието е разклатено, се сещаме да погледнем към проблема. И аз, във всеки случай, благодаря на докладчицата за отличната работа, която е извършила. Господин Ферайра получава думата. Благодаря, господин председател. През последните години станахме свидетели на многобройни случаи на злоупотреба, на, на измама по хранителната верига, поради слабостите е, на контролната система, конското месо, е, продавано като говеждо, е, замърсяване с диоксин, производни продукти от клонирани животни, подправка на алкохолни напитки, природосъобразни продукти, които всъщност не са такива констатираме общо отслабване на, на принципната основа и отслабване на доверието на потребителя. И това се дължи, прочем, не само на недостатъците на контрола, то е неразривно свързано с процеса на растящо дерегулиране и либерализиране на е, политиката на мащабното разрастване на разпространителската верига, на интензифицирането е, на производството до крайната индустриализация на хранително-вкусовия отрасъл. И ако на това не се сложи край, ще расте броят на неблагополучият. Благодаря. Госпожа Мовай има думата. Благодаря. Темата, която обсъждаме е измамите, свързани с хранителната верига. Очевидна тема, но най-сложната и важна тема е изпусната. Затова искам да направя една препоръка към моите сънародници от Унгария. Всяка събота сутрин взимайте кошницата и отивайте на пазара и избягвайте многонационалните компании. Те продават буклуци. В околностите на унгарската столица, например, има множество селско-стопански пазари. Там може да се купи и хляб, и плодове и зеленчуци направо от производителя. И така ще се погрижим по-добре за собственото си здраве. Да се пазарува така не е по-скъпо, отколкото от супермаркета – Опитайте и ще се видим някоя събота на пазара. Благодаря. Госпожа Петрович има думата. Европейския съюз винаги набляга колко е важно да се грижим за здравето. Неодавна е, станахме свидетели на много такива скандали и трябва да сме сигурни, че това, което намираме на рафтовете в магазините за хранителни стоки, отговаря на написаното на етикета. Има постижения, но все още е, виждаме какво ли не е, от страна на производителите в името на високата печалба. давнашния случай с неправилното посочване на животното, от което е месото, е, е просто един такъв случай. И а, това влияе на съвестта ни, защото потребителите искат по-строг контрол върху а, пазара. Благодаря. Благодаря ви. И сега госпожа Борзан е последна в тази редица записали се. Благодаря, е, господин председател, Конско месо се продава като биволско месо и други подобни. Това е нещо, което не би трябвало да се обсъжда и то през 2014 година в Европейския парламент. Да не говорим, че доверието на потребителите в хранително-вкусовата е, верига не е било по-низко никога. Има редица измами с хранителни продукти от 2002 година. Престъпленията са се увеличили. Това е заложено в законодателен акт 178 2002 година. Освен това има проби, които показват, че качеството на хранителните продукти е различно в новите и в старите държави членки. Означава ли това, че има втора категория граждани във вътрешния пазар? Нека Европейската комисия да спре спекулациите с нашето здраве. Господин Поточник има думата от името на Европейската комисия. Господин председател, уважаеми дами и господа, искам да благодаря на докладчика госпожа Ланге и на всички останали, които участваха в изготвянето на този доклад. Европейската комисия споделя ам, мнението, че ам, Измамите, свързани с хранителните продукти, застрашават сигурността на и безопасността на ам, хранителната верига и намалява конкурентоспособността в хранително-вкусовия сектор. Има редица инициативи, които са предприяти миналата година и те имат за цел да подобрят възможностите на държавите членки да могат да откриват и да предотвратяват такъв тип злоупотреби в хранителната верига. Има мрежа, която е изградена, обхваща 20 страни. Прави се опит да се предотвратят потенциалните заплахи и хранителната верига да бъде обект на координация в рамките на Европейския съюз. В ГТ защита на потребителите и здравеопазване също са предприяти мерки. Изградена е също така мрежа да се обсъждат съвместни действия с Европол, например, за да се противодейства на злоупотребите с хранителни продукти. Има изготвен и план за действие, представен през март миналата година. Мога да кажа, че областите в които работим, очертаха редица проблемни места, върху които ще работим и в бъдеще. Много проби са били извършени, за да се а, открият наредностите, свързани с неправилното етикетиране на продукти, в които е има оконско месо. Разбира се, ще продължим да работим в тази посока а, и ще работим върху изграждането, а, ще работим за изготвянето на редица други инициативи да използваме натрупания опит като храна за размисъл. Относно етикетирането върху продуктите, които съдържат месо, извършваме проверки, но Необходимо е да бъде ем, преработено законодателството, прието е нов регламент, свързан с етикетирането на продукти, които съдържат ем, месо, е, свинско, биволско и други. На 17 декември беше прият и доклад по темата. Такива инициативи ем, могат да ем, откликнат на нуждите, свързани с етикетирането на продукти, съдържащи различни видове месо. Скандалът с конско месо ще се да се появи дори и ако етикетирането ам, свързано с съдържанието на месо в продуктите, беше задължително тогава. На 18 декември бяха прияти два законодателни акта, свързани с, относи... с хуманното отношение към животното и свързано с етичните стандарти. Освен това се а, забранява клонирането на животни за стопански цели. Следващата директива, която се предлага е да се забранят продуктите месо и мляко, които са от клонирани животни. Благодаря ви. Благодаря, господин комисарио. Приключваме с обсъждането на тази тема и гласуването е утре в 12. Now we move on. сега ще преминем Нататък по дневния ред доклад Юта Штайнрук, ефикасна трудова инспекция като начин за подобряване условията на труд в Европа.